I, I Уважаеми колеги, не мисля, че трябва да чакаме още. Знам, че има колеги, които те първа ще влизат, но нека да не отлагаме повече началото. Както знаете, това е съвместно заседание между Комисията по регионално развитие – на Европейския парламент и Комисията за напредъка в економическото и социалното сближаване на Комитета на регионите. Ето тук е господин Марек Божик. Ние ще председателстваме съвместно заседанието. Решихме да се спрем на четири въпроса, които са препани камъка на новата регулаторна рамка при 2014 до 2020 година. Първо, блокирането на управлението на множество нива на партньорството. На второ място, тематичната концентрация. На трето място, териториалното измерение на политиката на сближаване – и стратегическата рамка като допълнителен инструмент няма нужда да повтарям, но въпреки това ще го направя. Срещаме се в един критичен момент. Европейският парламент води преговори с съвета, като са законодатели. Знаете, че договаряме новата регулаторна рамка за бъдещата политика. Парламентът участва като институция, която излиза със становище и може да наложи вето по многогодишната финансова рамка или МФР. Затова и въпросите, които ще обсъдим, ще са отрешаващо значение за бъдещето на кохезионната политика. Като парламент за, първ... на... за първи път в историята на европейската интеграция ще можем да поемем по-голяма отговорност за бъдещето на тази политика. Тук използваме законодателната процедура, което означава, че парламентът има същата роля като съзаконодател, като Европейския съвет. Така че това са реални преговори, но от тук е голямото предизвикателство да стигнем до компромис без да разводняваме политиката. Както може да се очаква, ето виждате като парламентаристи, ние се обединяваме с Комитета на регионите и заставаме зад партньорствата като елемент на тази политика. Според нас, те са много важна част от системата. Не само като елемент на демократичната легитимност, но и гаранция за ефективност и ефикасност. За нас е важна и гъвкавостта за да може целите по Европа 2020 да се преведат на езика на програмите и инвестициите, които ще отчитат спецификата на регионите и местните общности. Тази гъвкавост наистина отговаря по-добре на териториалните нужди, както и възможности. Всички ние, освен това, сме приятели на това, което се определя като по-добро изразходване, аз бих казала по-добро инвестиране. Тук искаме по-убедителна рамка за политиките. Темите, които днес сме избрали за обсъждане, партньорствата, управлението на множество нива, са важни. Ние ще продължим да се борим за разширеното партньорство. Знаем, че това не е нещо ново. Ние и сега имаме партньорства и можем да кажем, че сме наясно, че прилагането на този европейски принцип за партньорствата не винаги е съвършено. Бихме искали обаче по-скоро да заложим някои предпазни механизми, за да се избегнат бъдещите неуспехи. Искаме да се даде и по-голяма роля на местните и регионалните власти. Освен това, би било добре да има партньорско споразумение. Това не е договор, а споразумение, което да осъществява тази връзка между локал, местната, регионалната власт и правителството. Това е необходимо за изготвянето на програми и политики. Нещо друго, което желаем, е списък на различните възможни партньори по тематичната концентрация – Нека кажа, че от самото начало в парламента винаги сме се застъпвали за привеждането на съответствие на тези политики с Европа 2020. Искаме политиката да допринася за постигането на целите на Европейската стратегия, да имаме един интелигентен, приобщаващ, устойчив растеж. Същевременно разбираме, че това е възможно единствено при достатъчна гъвкавост за регионите и общините. Те трябва да могат да използват програми, приспособени към тяхната специфика. Имаме и териториалното измерение. Тук предлагаме множество промени, които да засилят териториалния компонент на политиките. Мога да ви дам и примери. За нас са важни връзките между градското и селското измерение. Освен това, искаме да се използват инструменти, като развитие водено от общността. Трябва да се работи и чрез макрорегионални стратегии. Така или иначе в бъдеще бихме искали да има териториално сътрудничество, което е по-видимо и по-добре подкрепено финансово. Още нещо по стратегическата рамка. Тя е подкрепящ инструмент на политиката. За първи път имаме общи разпоредби, освен конкретните норми. Така се гарантира съгласуваността между пете фонда – за да има координация в използването на фондовете, е, за да знаем как тези фондове могат да се използват интелигентно, е необходима именно стратегическата рамка. Това бяха уводните ми думи. Сега се обръщам към председателя на ФОТЕР господин Вожник. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да присъствам тук като новия председател на комисията КОТЕР в Комитета на регионите. Ще се изкажа на полски, така че моля, служете си слушалките. Шановни Państwo, с... Е, bardzo się cieszę, że po raz kolejny, tak jak co roku, spotykamy się z e, przedstawicielami. Dami i господа, радвам се, особено много, че се срещам с вас, членовете на комисия Реджи. Радвам се по принцип, че се срещам с всички, които се интересуват от политиката на сближаване. В момента се срещаме в много важен момент, защото става въпрос за рамковите условия и е, в момент, в който бюджетните условия се разглеждат, Разбира се, бюджета ще има много сериозно въздействие върху нашата политика. А ако този бюджет се окаже недобър за политиката на сближаване, естествено всичко ще ни бъде трудно. Бъдещето на политиката на сближаване ще трябва в този случай да бъде коригирана, трябва да променим посоката си. И в това именно се състоят и нашите опасения. Участваме в преговорите, просто защото сме убедени, че политиката на сближение е изключително важна за целия Европейски съюз. Това, което ни интересува е засилването на способността в Европа. И именно за това ни трябва силно сближаване. Това се отразява, например, в стратегията Европа 2020. Комитета на регионите състави становище, дори няколко становища по същество. Ние от наша страна подготвяме доклад е, по тези рамкови условия и аз имам честа да съм основен докладчик по тази тема. Надявам се силно, че нашето становище ще бъде прието по време на пленарното заседание на Комитета на регионите през ноември месец. Съзнаваме много добре, че становищата, които сме съставили до сега, трябва да бъдат преразгледани. Всички наши размисли ще трябва да бъдат обобщени, трябва да бъдат резюмирани и всички въпроси, които все още не са взети предвид в тези предложения, ще бъдат преразгледани. Надяваме се, че в началото на следващата година, през месец януари, нашата политика за сближаване наистина ще бъде окончателно очертана и ще можем да я представим в съвета. Разбира се, аз съм се подготвил заедно с колегите за днешното заседание. Ние сме прочели всички становища на парламента и на съответните комисии. Всичко това е обобщено в е, таблица и текст от 11 е, страници. Радвам се, че по повечето от въпросите нашите мнения са единни има известни различия наистина, но това не пречи всички ние наистина да извлечем обща полза. Следователно, искам да изкажа убеждението си, че нашите предложения ще могат да бъдат представени пред председателството чрез докладчиците. Ние се радваме, че тук наистина нашия глас е чут. Много е важно да имаме до себе си един много силен партньор в преговорите. Точно това исках да подчертая. Комитетът на регионите се отнася с изключително определя изключителна важност на тази тема. Няма гласове, които да казват, че трябва да ограничим нашите дейности в областта на политиката на сближаване. Не, е, всички наши райони имат право да се развиват и съответно имат право да се ползват от плодовете на политиката на сближаване. Всички територии, които са в етап на, на преход, които са се развивали през последните години, в крайна сметка стигат до е, брутен вътрешен продукт, който се е увеличил през последните години. Ние съзнаваме обаче, че тези региони продължават да имат нужда от подкрепа защото постигнатите успехи не означават всъщност, че днес тези е, региони трябва да се лишат от подкрепата. Друг аспект, който е също много важен и това е традиция в Комитета на регионите, е следният. Вече ви казвах, че е много е, важно управлението да бъде управление на много равнища, по време на наши заседания на подкомисии ние приехме един кодекс за поведение, който ще бъде представен по време на пленарно заседание на Комитета на регионите и ще бъде гласуван. Искам и се да обърна внимание на факта, че по време на целия мандат, гласът на Комитета на регионите трябва да бъде отчетен. Стратегията Европа 2020 е от фундаментално значение за нас. Ние знаем, че различните избрани теми са предмет на преговори, особено когато става въпрос за разпределението на средствата. Естествено, ще трябва да бъде постигнат компромис в същото време ще трябва да проявим гъвкавост при изпълнението на проектите, при изпълнението на програмите в различните региони. Аз лично оглавявам един такъв регион. Разбира се, в Европа съществуват много региони от този вид и точно за това е необходимо да съществува известна степен на гъвкаво, за да се приспособим към предизвикателствата и изискванията на бъдещето. Програмите могат да бъдат приспособени към нашите специфики. Единствено така бихме могли най-добре да излечем полза от нашите конкурентни преимущества и да избегнем прекалената строгост, прекалената затвореност на, на изискванията. Становището на Комитета на регионите е изключително ясно, когато става въпрос за макроекономическите аспекти. Макроекономическите условия, а именно стабилност, растеж от една страна и от друга страна баланс и равновесие. Опасяваме се, че Ако се съоточим само по макроекономическите аспекти, регионите, които ще изпълнят програмите, няма да могат да се развиват в посоката, в която желаят. Така че тук прекалено тясното разбиране на нещата наистина няма да бъде от полза. Ние очакваме известна стабилност от този процес на програмиране. Надяваме се че економическото положение ще бъде отчетено при подготовката на програмите. Например, когато говорим за европейския семестър, той не трябва да влияе прекалено силно върху програмите, защото иначе ще ни затрудни. Няма да имаме достатъчно сигурност при планирането. И оттам проистича и затруднението и нестабилността. Ние сме против система, която би възнаграждавала съставянето на резерви защото една подобна система би създала положение, при която целите ще се определят различно, т.е. много по-слабо, много по-неамбициозно. И сега, за да приключа, нека да кажа няколко думи за упростяването. В перспективата на организацията на изпълнението на програмите, упростяването, разбира се, е цел, към която всички се стремим. Много се говори за него. Това не пречи обаче процедурите да стават все по-сложни, все по-трудни и тежки. Защото сме склонни да се съобразяваме с принципа, че едно такова сложно регулиране наистина ще ни отърве от лошите практики. Но дори когато ние определим по много точен начин самите процедури, винаги може да има проблеми при изпълнението. Нещата могат да се формулират и по друг начин. Да, процедурите трябва да бъдат опростени. Това е всъщност и единствената цел, която трябва да преследваме и която наистина ще ни доведе до успех. Много докладчици в областта на политиката на сближаване са тук те също са готови да отговарят на въпросите и които са готови евентуално да задълбочат размислите. Благодаря ви много. И сега започваме е, с е, състезанието, защото времето ни е доста кратко, така че тема, е, тема управление на много нива, партньорства и етичен кодекс. Може би е добре да съберем 3-4 въпроса първо от вас. И след това ще чуем отговорите от Комисията за економическо и социално сближаване или от Комисията за регионално развитие. Надявам се, че а, външните гости ще задават въпроси и а, ще ни а, информират а, откъде са и как се, казват. Има ли някой желание да зададе въпрос? Да, ще говоря на шведски. 10 е, години съм е, бил в Комитет на регионите, в комисията Котер и един от най-важните принципи е, за тази комисия е принципа на партньорството. Така както го очертава Европейската комисия, този принцип е много добър. И комисията и Европейският парламент със своето становище се опитва още повече да подобри този принцип. Много правителства обаче не харесва този принцип, защото в него става дума за децентрализиране. Така че въпросът ми е доколко Комитетът на регионите може активно да прилага натиск върху правителствата, за да може те да разберат същественото значение на този принцип. Председателката, добре, нека да съберем още въпроси, защото времето ни е ограничено и така ще работим по-ефективно. Заповядайте. Себастиан Уния, Холандия. Социални жилища. В Холандия се иска от правителството да пренасочва средствата за социални жилища към развитието на економически отрасли от значение. Как ще можем да гарантираме достатъчно добро равновесие между този тип дейности и дейностите без печалба, като социалните жилища и е, как ще се очертават списъците партньори? Други въпроси, други коментари по този въпрос? Олджи Власък, Европейски парламент. Дами и господа, ще говоря народния си език. Али са připraveni на ten vyšší stupeň spolupráce. Бих искал да попитам Комитета на регионите дали е готов за следващата следващия етап от работата, защото в триалога ще говорим за договори за партньорство и мисля, че това ще означава, че представители на регионите и местните власти ще трябва да участват в преговорите с националните правителства. И така, приготвяме Готови ли са вече екипите, за да може преговорите да бъдат бързи и ефективни? Има ли други въпроси и коментари? Може би още един поне да чуем. Заповядайте. Благодаря много. Когато говорим за партньорство, изглежда говорим на три нива. Е, дискусията е на три нива. Регионално, национално и европейско. Мисля, че когато говорим е, за националните другите държави. Там пък е, има пак три нива местно, регионално и национално. И нашата цел е да се централизират тези нива. По-скоро се злоупотребява с тази дискусия за допълнителна централизация на нивата, казва ораторът. И моят въпрос е, по какъв начин могат да участват местните и регионални власти, за да може тези мерки на национално равнище да бъдат намалени, въпреки че е, има проблеми, които се прилагат на местно и регионално равнище, но е, тези две равнища често се изключват от дискусиите. И аз ще се опитам да говоря на чешки, като господин Власък. Да тръгнем от предположението, че по въпроса дали градовете и местните власти са готови да участват в преговорите, ако си помислим за предишния програмен период, принципът, струва ми се, беше следният. Хората искат местните власти и регионите да участват, но се случва така, че някои документи и становища ни се предават. Казва ни се, че резултатите от консултациите с обществеността, от проучванията на общественото мнение са включени в документацията и толкова. И така, не можем ли по-силно да настоим нашите приоритети да бъдат включени? Да се вземат предвид потребностите на градовете и регионите. Ако разгледаме програмата в Чехия, това, което се планира за градовете и регионите, показва, че се очаква освояване на европейски средства до 40%. И както каза господин Власък, трябва да сме много подготвени. Що се отнася до участието на различните нива на управление, няма един единствен приложим метод – би било добре всяка държава членка да направи така, че да има ясна дефиниция за национално, регионално и местно равнище на управление. Така ще успеем по-добре да дефинираме приоритетите. Бернар Солаж, аз съм заместник председател на регион във Франция и е, водя всъщност е, структура на всички региони във Франция. В Европейския парламент винаги наблягам на графика, защото, както казваме ние, дяволът се крие в подробностите. Много е хубаво да искаме всички да участват. Във Франция всъщност ще успеем, защото там правилата ще се променят за управлението на европейските фондове, но трябва време. И знам, че вие сте се борили за това, да има ня... известно време между договореностите и на национално и на европейско равнище. В моя регион аз вече го правя, вече в второто полугодие на 2012 година ще успеем, но това е регион с 6 милиона жители, с много департаменти, с много жители, така че графикът е изключително важен. Трябва време, ако искаме да включим всички за тези партньорски договорености национално равнище. Да включим и регионите и местните органи още от началото, трябва да запазим съответното време преди да се е, започнат е, оперативните програми. Защото иначе, че се е, реагираме чисто технократски. Аз не искам да се задълбавам в момента, но настоявам само на този аспект графика, защото това е единственото условие, за да може наистина да има управление на много равнища. Благодаря. Давам да на Яна Обрехт и след това може още някой от Комитет на регионите да коментира по тези въпроси. И след това, може, ако няма други въпроси, ще преминем к следващите теми. Така, Ян, надявам се, че ще можеш да отговориш на зададените въпроси и да представиш позицията на парламент. Да, няколко коментара. Първо, нека да не забравяме, че се опитваме да променим цялостната философия на приложението на фондовете. Не става дума за консултации, става дума за партньорство. Според преждеговорившият колега, няма да има национални планове. Ще има само договори за партньорство. Каква е философията на тези партньорства? Всички партньори да работят заедно и да изготвят документите, които да бъдат рамката за цялостната система за 7 години. Знаем, че това ще бъде много трудно, защото ще има много партньори, но това е единственият начин. Това не е документ, изготвен от парламента и е, след това получил одобрение от другите. Не. Това е документ, който трябва да изготвят заедно всички партньори и не само да го изготвят. Това трябва да е документ, който да може да бъде променен по време на 7 годишния период и да бъде променен от всички партньори. Принципа на партньорството означава следното. А, ако прочетете проекто регламента, който защитаваме в парламента, а, Партньорството означава всички партньори да бъдат включени в управлението на всеки етап на програмиране и приложение. Това е основното предизвикателство. Как може всички партньори да бъдат активни по време на целия процес? Не е случайно това, че комисията предлага да има етичен кодекс и не е случайно това, че държавите членки отказват това. Съветът не иска да има една и съща схема за етично поведение за цяла Европа. Това е много важно. Друг важен въпрос е оперативните програми. Комисията днес би искала да има договори за партньорство или споразумения за партньорство заедно с оперативните програми. Тоест и двете да са готови едновременно, за да се спести време. Но това, което ние предлагаме е това да стане на две стъпки, макар и възможно най-бързо да се започнат партньорските договори да се постигне съгласие по схемата и след това да се изготвят оперативните програми. Защото ако договор за партньорство не се одобри от комисията, какво ще стане с оперативните програми по-късно? И така, това е въпросът. Дали това е началото на оперативните програми или е, първата част от пакета. Според комисията трябва да е първата част от пакета, за нас това трябва да е първа стъпка. Това е, е спорният въпрос. Мисля, че въпросът на Олжи Власък беше съвсем ясен. Един от най-трудните въпроси, а аз като бивш кмет и бивш е, регионален управител, много добре знам, че имаме нужда от партньорство и между местните и регионалните власти. В Комитета на регионите това е изключително е, е, Сериозен въпрос. Много добре знаем, че Генерална дирекция Регио промени своето име. Вече не е дирекция по регионална политика, а по регионална и градска политика. Така че това е истинският въпрос. Готови ли сме да подчертаем значението на действителното партньорство? Не само между правителството и останалите, между всички останали едни към други. От страна на Комитета на регионите има ли някои желание да направи коментари? Михаил Шнайдер? Да, с удоволствие. Това е много сложна тема. Бихме могли цял светове, цяла вечер да говорим по нея, без проблеми. Много време сме били колеги в Котер и съответно се питаме какво да направим с държавите членки, така че участието на регионите да се подобри. Аз съответно бих могъл да върна въпроса. Какво сме направили от тогава, откакто си задавахме въпроса? В крайна сметка, всяка държава членка има специфика по различен начин се взимат решенията в отделните държави членки. Но какво можем да направим ние като институция? Сега няма да говоря за това какво могат да направят държавите членки. Ние бихме могли просто да внесем тази точка в дневния ред и да участваме по въпросите за сътрудничеството и за управлението на много нива. Именно това правим в Комитета на регионите. Когато, например, разискваме управлението на много нива. Мога да кажа, че изкарахме една бяла книга. Това наистина е тема, която много ни интересува. Сътрудничихме с научни работници, вписахме в стратегията Европа 2020 година, настоявахме на тези териториални договорености, за да могат да участват местните и регионални власти. Парламентът отделно се занима с тази тема и ние благодарим за това. В много държави членки има напредък по този въпрос. Но все още не сме постигнали най-доброто. Все още има какво да направим по този въпрос. Същото въжи и за фондовете. Има доста разлики между държавите членки. Това, което можем да направим е да призовем е, държавите да помислят и да внесем тази точка в дневния ред. И така, за да се занимаваме с политика, ни трябва упоритост, трябва ни издръжливост. Това е дългосрочен труд. Това въжи и за партньорствата. Наистина това ще бъде дългосрочна работа но ще трябва и да се радваме на напредъка, който извършваме. И така ще преминем към втората част от дискусията. Е, в на е, попира кодекс. Да, благодаря ви. Ще преминем към темата за партньорството. Разбира се, ние подкрепяме тази идея за кодекс на, на поведение – Мисля, че е съвсем нормално да съществуват все още съмнения. спрямо партньорствата. Въпреки това партньорствата работят, има комитети за проследяването им и има известен надзор, има, има наблюдение върху партньорствата. Така че партньорството работи. Има вече много добри примери, има вече добър опит, така че не трябва да тръгваме от нулата. Трябва да запазим всичко придобито и постигнато. Аз лично съм убеден, че трябва да постигнем някакъв компромис, както винаги. От една страна е кодексът, но знаем, че съвета не гледа с благоприятно на това предложение и за това ще се наложи да намерим компромис. Тук се подигна въпрос за подкрепата от страна на големите предприятия. Говорим за това в рамките на стратегията Европа 2020 година, ще трябва да се даде възможност на тези големи предприятия да изиграят ролята си. Става въпрос за предприятия, които могат да работят в економически центрове заедно с по-малките фирми. И с такива рамки да се предостави възможността да се работи за подкрепа на тези економически центрове. Сега ще премина към въпроса за економическите жилища. Това е много особена тема. Това е област, която ще трябва да продължи да бъде подкрепяна. Европейския социален фонд разполага с достатъчно средства, за да ги е, подкрепи. господин Олбрихт, съвсем кратка бележка по отношение на социалните жилища. Ако ми позволите, в Холандия имаме проблем с социалните жилища, но и с частните жилища, е, защото се предоставя държавна помощ. Така че тук опираме до държавната помощ и обществените поръчки. Има го този прословут пример в Холандия. Знаете, че много бяха досани на комисията за това, че се месят в това при какви доходи има социални жилища, но там се опираше до държавната помощ. Благодаря ви. Аня Сали Луп. По втората точка също сме готови да изслушаме въпросите на Котер и на Европейския парламент. Заповядайте. Bardzo proszę. Ангамалио. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Eh, Благодаря ви. Господин Вожняк. Самият аз е, отговарям е, за външните работи на областта Галисия. Също така съм член на Котер. Сега обмисляме прилагането на стратегията Европа 2020, както и тематичната концентрация, но си задаваме въпроса за връзката между тематичната концентрация и бъдещето на политиката за сближаване. Нивата на концентриране ще зависят в зависимост от целите на региона и стратегията 2020. Ето защо моят въпрос би бил дали не трябва Европейският парламент да бъде насърчен при тези преговори да подкрепи мрежата за сигурност на регионите. Нямам предвид само междинните региони, а и тези, които минават 75%, 75 до 90% БВП. Това е важно за регионите, които за първи път надхвърлят 75%. Знам, че предложението на комисията се разглежда и в Комитета на регионите, и в Европейския парламент, но ние трябва да изпратим ясно послание – на държавите членки, че е необходимо да бъдем справедливи, а не да наказваме регионите, които са постигнали целите на сближаването. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Bardzo запроша. Повядайте. Благодаря ви, господин председател. Казвам се Лудвиг Стример. Представям регион в Финландия. Интересуваме прилагането на стратегията за Балтийско море. Според вас тематичната концентрация при структурните фондове по какъв начин ще гарантира бъдещето на такива програми. Ако има отделни приоритети по програмите, може да се озовем в ситуация, при която нямаме съвместни перспективи. Е, Благодаря ви, господин Симитис. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Благодаря ви. Като докладчик по Европейския социален фонд, както и управлението на много нива, бих казал, че в проекто нормативната уредба като че липсва баланс между това, което се предлага и дейностите на местните и регионалните власти. Понякога социалните партньори и неправителствените организации имат повече преимущества. И това трябва да се отчете. Това е за управлението на множество нива. Сега ще премина към тематичната концентрация – Тук сме настроени положително, но трябва да се намери най-подходящия начин на постигане на целите. Много ви благодаря и има ли други въпроси? Заповядайте. Уважаеми колеги, знаем, че Европейския дневен ред относно упростяването на многогодишната финансова рамка е основна политическа цел, както и предизвикателство, за да има ефективност при използването на фондовете и намаляване на административния товар. Европейската комисия започна своето наблюдение оповести първото сравнение на резултатите при упростяването. Знаем, че намерението е тази дейност да продължи и след приемане на нормативната уредба. От държавите членки се очаква да допринасят за опростяването. Това ще е и раздел от споразуменията за партньорство между националните правителства и комисията. евродепутатите как виждат ролята на местните власти при упростяването? Питам го, защото в множество държави, включително и Румъния, която представлявам, това е сериозен проблем за местните власти. Ние в Комитета на регионите смятаме, че чрез един кодекс за поведение може да се стигне до сериозно упростяване и много положителни резултати. Ще трябва обаче етичният кодекс да се прилага с участието на местната власт. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли други желаящи да вземат думата? Uh, well, as you probably know, uh, the European Parliament has, uh, will make your life even more difficult. Сега ще ви затрудним още повече, защото се опитваме да включваме все повече приоритети и възможности за инвестиции в териториалното сътрудничество, за да може да разполагате с още по-широк набор. Но като отговарям на вашия въпрос как да се съгласуват тези различни приоритети по различните програми, бих казала, че разнородността пак може да доведе до сътрудничество. Стига работата да започне на ранен етап и регионите които желаят да сътрудничат макрорегионално, да работят заедно. Сътрудничеството засяга не само еднакви като приоритети програми. Всъщност, понякога има по-голям потенциал за взаимно допълващите се програми и може би Пътят напред е използване на макрорегионалната стратегия за съвместна дейност, както чрез партньорски споразумения, партньорски договори, така и чрез програми, но според мен няма друг метод за официализиране на този начин на сътрудничество. Това са макрорегионални стратегии. Ние научихме доста от стратегията за Балтийско море. Видяхме, че по този начин се установяват реални контакти, хората се търсят, звънят си и всъщност това е една добра платформа и за различни заседания заедно – така че човешкият капитал, който е на място, може да се използва. Това помага при разработването и на регионални програми. Добре е наистина да има такова засилено сътрудничество. Това е един от примерите за значимостта на политиката, а именно връзките между програмите. Същевременно от Европейската комисия може да се поиска достатъчно яснота, когато договаря с държавите членки, да се обърне внимание на макрорегионалното измерение, на деликатния характер на синергиите между държавите членки – това според мен трябва да се разгледа при преговорите с комисията. Бих искала да отговоря и на въпроса за разположението във времето. Този, който зададе въпроса, вече не е в залата, но аз все пак ще отговоря. Разбира се, че има график, кога какво да се приеме но така или иначе много от държавите членки вече подготвят националните си системи, приоритети, обмислят сътрудничества, които да доведат до реални договори за партньорство. Комисията също вече е разработила различни документи за отделните държави и членки. Това е по сътрудничеството между държавите членки и комисията, както и сътрудничеството между държавите членки и партньорите. Много е важно да не се чака до края на преговорите, защото ако се чака преговорите да свършат и тогава да започне подготовката на проектите, сигурно ще имаме едно петгодишно закъснение. По-добре си мислете, че институциите ще си свършат работата, ще има пари и трябва да се подготвят проекти и програми. Това е най-важното. По опростяването какво могат да направят местните власти за упростяването. Не може да си представите колко много от проблемите възникват на местно ниво. И комисията и парламента трябва да направят повече за упростяването. Ние работим в името на упростяването, но трябва поне на местно и регионално ниво да се грижите за това да не въвеждате допълнителни административни пречки. По-рано днес разговаряхме с гръцкия министр, който обясни, че се работи с местните и регионални власти именно с цел упростяване. Това трябва непрекъснато да се прави, да имат и добра осведоменост. Това е, за съжаление, времето ни е ограничено, затова ще спра до тук. Tak, ale teraz to ja właśnie oddam głos pani profesor, bo mamy wymiar terytorialny polityki. Okay, so now we, we move to territorial dimension. Нека тогава отново да ви дам думата. Надявам се, а, че по отношение на териториалното изменение е, може да се е, смята, че сме започнали е, с споменаването на Балтийско море. Ян също спомена темата. Става дума за сътрудничество, става дума за териториално развитие, за градско развитие, за активно участие на градските райони – ако имате някакви въпроси, свързани с развитието на селските, на градските райони, сега е момента. Става дума за политиката, свързана с засилването на териториалното изменение на тази политика. Господин Освалд, искате ли думата? Já jako zpravodaj pro evropskou územní spolupráci si myslím, že u toho... Благодаря. Исках да говоря за териториалното сътрудничество и териториалното сближаване. Мисля, че териториалното изменение е много важно за трансграничното сътрудничество. Става дума не само за приложението на стратегията 2020 година, а за условията за приложение на тази стратегия. Тези условия трябва да бъдат подготвени. Ако искаме да се съсредоточим върху конкретни теми, да кажем нужна развойната дейност да бъде на преден план, ще трябва да обединим всички области и територии. И трябва да има начин да се вземат предвид различните условия. Ако в даден регион е развит туризма, е, това трябва да се вземе предвид. Именно заради това възникна стратегията за Балтийско море, която не е издиктувана отгоре. Има различни области и те са различни една от друга. Ето да кажем, стратегията за Дунава има големи градове, има туристически части, има бедни части и всяка област има нужда от различен подход. Макростратегията иска да създаде едно цяло, но всяка област има нужда от различен подход. Тази стратегия би трябвало да бъде чедър. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Много важно е да има политически подход. Да се разбере какво е важно за политическия подход. Там е макрорегионалната Става дума за европейски средства. Няма пари за европейски макрорегиони. Не, че няма пари, просто те се насочват през други проекти. Това беше споменато от председателя. Второ, проблемите на градските райони и на селските райони са разделени в две различни политики, различни министри и за първи път имаме общо планиране – мисля, че е от огромно значение това да се включи и да бъде е, предвидено и в договорите за партньорство. Това ще повлияе е, и на тези разработващи политика в областта на селското стопанство и на е, разработващите политика в областта на сближаването. Сега се изготвя наръчник за сътрудничество между селските и градските региони. Първата среща ще бъде следващия месец, втората среща ще бъде във Варшава през пролетта и третата среща ще бъде евентуално в Брюксел и е, наръчникът за сътрудничество между градските и селски региони тогава ще бъде готов. Това е, е тема, по която се работи в момента. Трети важен въпрос 5% от Европейския фонд за регионално развитие. Твърдеше се, че 5% ще отидат за градовете. Но както добре знаете, тъй като сте работили по темата, става дума по-скоро за пилотен, пилотен проект, за да може държавите членки да изготвят програмата за градовете и за съседстващите и съседните им територии. А, така че няма ограничения за градовете в оперативните програми. Тези 5% са изпял, специално заделени, за да се изготвят пилотните проекти. Това са териториалните елементи, които са много важни. И още нещо, господин председател, ако ми позволите, Марик Вожняк каза, че позициите на парламента и на комитета по регионите са доста близки, това не е случайно, защото работим заедно. не по формални пътища, но по много ефикасен начин. И така трябва да продължим. Благодаря. Трябва да работим по съдържанието. Председателката, заповядайте. Извинявам се, че не знам имената на всички. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Pauliina Haijanen, tulen Suomesta. Благодаря, господин председател. Паулина Хайенен е, от Финландия. Аз съм докладчик сянка от Комитета на регионите за стратегията в Балтийско море. Бих искала да подчертая нещо, което е свързано с тази стратегия. Говорила съм за начини за подобряване на потока на информация, на обмена на информация, свързана с тази стратегия и тук е много важно как, е е, да видим как партньорите могат да бъдат по-ангажирани. Е, трябва ни по-добра информация, трябва ни по-добър обмен на действия и позиции в Балтийско море и между държавите членки, защото за мен то, само така различните участници в стратегията ще бъдат по-ангажирани. Микъл Шнайдер има думата. Ja, danke. Ich würde gerne äh, auch in... Благодаря ви. Бих искал да се изкажа в продължение на казаното от колегата Обрихт. Имам усещането, че днешната дискусия не е толкова ентусиазирана, просто защото в миналото вече сме изработили нашите позиции. Искам обаче днес да изразя благодарност, защото е много важно, че всички тези разисквания наистина се проведоха. Благодаря на всички колеги за това, че нашите позиции се чуха. Очакваме сега направеното от съвета. Очакваме да видим какво ще се реши в рамките на бюджета, какви ще бъдат последиците, какво ще се реши по структурните фондовете. По време на предишните месеци вече съм изразявал е, нашето становище. Затова и днес разбирам до каква степен съм бил прав когато съм подчертавал, че можем да бъдем удовлетворени от това, че парламента днес може да се радва на допълнителни правомощия. Защото когато става въпрос за решенията на съвета, вече на всички е ясно, че ние не можем да бъдем непременно удовлетворени от тях, че парламента разполага с възможности за нас, с законодател – Казвам го, защото ние мислим, че парламентът всъщност е защитник на нашите местни и регионални интереси. Сътрудничеството ни до сега, всички наши съвместни заседания се оказват изключително полезни. И за това се надявам, че ако продължават всички тези съвместни преговори, като разбира се това не е единствената тема на преговорите, да ако продължават тези, прегов... тези преговори, ние в ударните региони ще се окажем при положение, в което няма да можем на 1 януари 2014 година да задействаме оперативните програми няма да можем да почнем да освояваме структурните фондове и тогава ще се окажем във вакуум. И това ще се окаже кризисно положение, което няма да помогне никому. Така че ако трябва да продължават преговорите, това сигурно ще е така, трябва наистина те да продължават с оглед на цялостната картина и това трябва да се отчете. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че ще можем да приключим. Не, още един желаящ да вземе думата. Благодаря много. Ванделос, Юроситис. Е, бихме се радвали Комитет на регионите Европейски парламент да подкрепи делегирането на средства за градовете. Има много градове, които са готови и са имат желание да поемат е, тази роля – и така ще се е, засили видимостта на местно равнище е, на европейските средства, както и е, ангажираността на местно равнище. Може ли това да стане или поне най-малкото може ли градовете да участват в разработването на проектите, макар че за нас това не е достатъчно? Яна Албрихт. По тази част от е, регламента е, за Европейския фонд за регионално развитие съм докладчик аз, така че нека да отговоря. Отговорът не е само в нашите ръце, в ръцете и на Комитета на регионите. Става дума за управлението и точно но вие е, казахте, че става дума за тези е, небезизвестни 5%. Става дума е, не за проекти, а е, за програми. Програмата за следващите 7 години. Първото предложение на парламента беше градовете е, да получат пълни делегирани права за разработване на програмите за ця, цели период от 7 години, но след това имаше много различни реакции и от градове, и от региони. Имаше региони, които бяха против и заявиха, че градовете не са готови да поемат тази функция. Затова предложението, което прави Европейският парламент, дава възможност на избор. Или а, пълно делегиране, или частично делегиране на тези функции. Тоест, а, участие при подбора и контрол на проектите. И така, смятаме, че е добре да се предостави тази възможност за гъвкавост, така че всяка държава членка да може да си реши дали или не управлението на програмите ще бъде в ръцете на градовете. Все пак трябва да подхождаме по-оптимистично. Миналия път, преди 7 години, предложихме да има делегиране на функции към градовете, но след това това предложение бе отхвърлено и то с много остра реакция срещу него, поради принципа на субсидиарност. А, сега а, имаме много по-малко остра реакция. Необходимо е тясно сътрудничество с регионите. Ако регионите видят, че градовете са готови, нещата ще се разработят по този начин. Но все пак на този етап преговорите между регионите и градовете ще са доста тежки. Мисля, че дори частично делегиране на правата пак би бил някакъв напредък. Благодаря. Като представител на Комитета на регионите, бих искал да кажа, че ние се притесняваме за делегирането на някои функции и за сътрудничеството между регионите и градовете. Като цяло, това сътрудничество доста често е от полза за градовете. И независимо от управление на, е, фонда, на средствата на регионално равнище, все още продължава да се обсъжда. Това е нещо, което трябва да кажа като член на комис... Комитета на регионите. Сега да преминем към следващия въпрос. Оценихме направените от Европейската комисия коментари. Европейската комисия има своя позиция по въпроса. В реакция на нашите коментари текстът е обсъден, представен на представители на Комисията по регионални въпроси господин Ван Нистера и госпожа Крел участват също, но както знаете, ще бъдат предложени делегирани актове. Съдържанието вече е обсъдено в предходни документи. И тук ще има връзка с партньорските програми. Като цяло има и известно припокриване обаче. Все още има въпроси, които са които подлежат на обсъждане. Като цяло, действията са до голяма степен положителни. И все пак е, се говори за европейска добавена стойност. А това е дефиниция, която аз не бих използвал – не всичко е приемливо. По-скоро е добре да има някакъв примерен списък а, с примери на добра практика. Може би това ще е по-конструктивно. Излязоха някои такива идеи от срещите на Комисията по регионално развитие и Комисията Котер към Комитета на регионите е много важно стратегическата рамка да добие крайния си вид, защото тя е много важен документ. Има и срокове. И може да се окаже, че по документа и неговото изготвяне има забавяне и това ще се отрази върху договорите за партньорство, защото процесите вече са започнали. Така че, ако някой има въпроси или коментари, нямаме твърде много време, но все пак имате някаква възможност да се изкажете, ако искате. Nie widzę, бил był порушан и е хиба вичерпан. Не виждам никой, който има желание да се изкаже. Заповядайте. Thank you, Chair. Um, just for completeness sake on, on this issue, I mean, I think I'm um, serving from the Convention of Всъщност, с цел пълнота искам да задам въпрос. Нашия член трябваше да си тръгне, за да си хване самолета, но така или иначе той е докладчик в комисията и съм сигурен, че би искал да подчертая, че местното развитие, както и регионалното, трябва да бъдат разгледани. Същевременно трябва да се използват не само структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони. Това е нещо, което живо ни интересува и според нас трябва да бъде насърчавано в преговорите с съвета, за да сме сигурни, че винаги, когато е възможно, на местните власти се предоставят съответните фондове. В някои случаи ще използваме своите собствени системи, в други случаи други механизми но е много важно на местното ниво да се даде достатъчно власт. Освен това, има разлика между една мака програма и от друга страна критичната маса, която да има реално въздействие. Благодаря ви. Ние работихме по становището на колегата Гарди, разгледахме го в комисията на Котер и целият комитет на регионите ще се съобрази с становището. Всъщност, колеги, знам, че не разполагаме с много време и затова ще трябва да спра до тук. Бих искала да ви благодаря благодаря ви за участието, защото е много важно да имаме заседания като днешното, които обединяват членовете на Комисията по регионално развитие в парламента и Комитета на регионите. Това е изключително положително, когато се опитваме да създадем елементите в помощ на местните и регионални общности. Добре е, че се използват такива възможности. Ето днес бяха повдигнати множество въпроси и по-нататък ние ще вземем своите решения по бъдещия пакет по сближаването. Още веднъж много благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря ви за въпросите, за коментарите. Надявам се, че нашето вече ползотворно сътрудничество ще доведе и до много положителни резултати. Благодаря ви. Вие споменахте програмата Евроградове. Аз си спомням как се чувствах 2006-2007 година, когато не успяхме да дадем делегираните правомощия на града да изпълни програмата. Но защо да няма един пилотен проект, група градове, които да има такава възможност? Тогава ще видим какви проблеми се очертават в един такъв контекст. По заключенията и аз искам да кажа, че съм много доволна, че заедно с Комитета на регионите през последните три години успяваме да работим много добре. Колегите идват със своите проекто, предложения за становища, споделят мненията си с нас и мисля, че това влияе и на нашия начин на мислене, защото и най-доброто становище, ако само го прочетеш, не винаги а, има достатъчно убедителна сила. Съгласна съм с тези, които са на мнение, че и най-добрата законодателна рамка до нищо няма да доведе, ако не се осигури бюджет. Това, разбира се, е грижа на нас в институциите, но и вие, когато се върнете от дома, работете с вашите собствени правителства, министри, така че да не се отказват от сближаването. Достатъчно е един да наложи вето и всичко е загубено. Така че свършете си работата от дома. Бих искала освен това да кажа, че е необходимо да консолидираме националните бюджети и наистина три пъти да мислим преди да похарчим едно евро – но правителствата от друга страна понякога забравят при местното и регионално ниво колко много правомощия всъщност са на тези по-низки нива. Като чили дори се наблюдават тенденции за повторна централизация и това, което е постигнато, започва да се губи. Затова трябва да сте особено бдителни, да не загубим вече постигнатото. Трябва да пазим местното и регионално ниво в контекста на европейските политики, така че нека положим сериозни усилия. Сега трябва да приключим тази част от заседанието и да премина към неприятната новина. Тези, които не са членове на нашата комисия в парламента, ще трябва да напуснат заята много бързо, защото на нас ни предстои едно дълго гласуване. Така че моля ви бързо да излезете и ще се видим до година. Okay, okay. Bye bye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 I would like to start the vote. I, I need you, the, the... Нека да преминем към гласуването, колеги. Координаторите, надявам се, могат да седнат отпред, за да ги виждам добре и да ми е по-ясно как се гласува.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 Сложихте ли картите в машините? We are opening the vote. We are sorry, starting the vote on procurement. И така, започваме да гласуваме по точка Девета става дума за предоставянето на договори за обществени поръчки, 61-во изменение. Нека да преминем към гласуването. 61 изменение за. Против. Въз... Мисля, че се е отхвърля. 62 за. Против. Отново се отхвърля 63-64 за. Против. Отхвърлят се 65 за. Против. Приема се Пето за. Против. Въздържали се. Не знам. нека да направим електронна проверка. По пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение за. Против въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, въздържали се, приема се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 и 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 и 77 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 78 и 79 за против, въздържали се, отхвърлят се. Девето отпада. Не, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, 84 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. So what I vote? You vote 113. we vote. If somebody has a wrong... Uh, Гласуваме по 113. То не е оттеглено за. Против, въздържали се, отхвърля се. 114 гласуваме ли го? 32 за. Против, въздържали се, приема се. 115 и 116 за. А не, не гласуваме по тях. Защото бе прието 32. Преминаваме към 117 и 118 за. Против, въздържали се, отхвърлят се. 33 за. Против, въздържали се, приема се. 34 за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 против въздържали се приема се 58 за, против въздържали се отхвърля се. 57 за, против въздържали се приема се 59 за, против въздържали се приема се 4 за, против въздържали се приема се 60 за, против въздържали се приема се. По цялото становище, моля, гласувайте. The vote is closed. Uh, and it is adopted 32 to... Край на гласуването приема се с 32 гласа за и 7 против. Становище на господин Власък. Механизъм за гражданска защита. 50-то изменение. За. Против. Какво искате да кажете с този знак? Против, Възражали се? Приема се 11 за. Нека да направим проверка по 50 Добре. Край на гласуването. Приема се. 11 за. Против въздържали се. Приема се 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка, добре. Заповядайте. Отхвърля се, така ли? 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53. За. Против не мога да преценя какъв е резултатът. По 53 ми е трудно да преценя. Нека да направим проверка, защото при една политическа група нямаше яснота. Под 53. Край на гласуването. Отхвърля се. Почти всички са били против, а пък аз не съм видяла. 54 са против, въздържали се, приема се. 55 за. Искате проверка по 54. Добре. We, we close the vote. Край на гласуването. Приема се. 55 за. Uh, because if I don't know ab about the coordinator, then I will have to count everybody. Yeah. Госпожо Хисменова. Аха, стана ясно. 55 отново. За. Добре, приема се. 56 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12 за. Против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 63. Ще изчакаме колегите от ЛД да се разберат. По 63. Отново. Против възражали се приема се 64. За, против възражали се отхвърля се 65. За, против възражали се отхвърля се. Проверка по 65.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 против въздържали се, приема се. 80 in favor. Against abstentions, I think it's rejected. 80. Нека да направим проверка по 80. And it's adopted. Uh, е, 80. Приема се. 81 и 82 за против, въздържали се, приемат се. So I didn't, you shouldn't have voted it. So you have to push me earlier. So we voted unnecessary. I'm sorry. Гласувахме без да има нужда. Извинявам се. 83 за, против въздържали се приема се. 84 за, против въздържали се отхвърля се. 85 за, Нека да направим проверка по 85. The vote is Край на гласуването приема се. 86 за. Против възражали се приема се 87 за. Против възражали се приема се 88 за против въздържали се приема с 89 за, против въздържали се приема с 90 за, против въздържали се приема с 91 за, против въздържали се отхвърля се. Нека да направим проверка. Марко си мисли, че ако не кажеш, че се приема, трябва да се прави електронна проверка. What people are voting. Okay, we can't do anything on this. Uh, Marcus, I'm sorry, but it's rejected. 19 to 20. Uh, 92 now. Отхвърля се 92 за. Против, въздържали се. Отново нямаме яснота. Нека да направим електронна проверка. Uh, the vote is closed and it's rejected. Край на гласуването отхвърля се 93 за, против въздържали се, отхвърля се 94 за, против въздържали се, приема се, струва и се 95 за, против въздържали се, приема се 96 за, по 96 гласуваме, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Проверка по 96. The... I'm sorry, I, I, uh, I was What was showing? It's rejected. Отхвърля се. in favor. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се, 98 за, против, въздържали се, отхвърля се, 99, отхвърля се, но ще трябва да се провери, 99.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 Край на гласуването. Приема се. 22 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 22. Край на гласуването. Отхвърля си. 22 се отхвърля. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се проверка. 105 проверка. Разликата е много малка. Приема ли се? Приема се. 106. 106 за. Против, въздържали се, приема се. 107 за против, въздържали се. Проверка, защото не мога да видя ясно. Освен това имаше промяна явно. Приема се. Сто и осем за. Има промени в е, групите, защото отсъстват някои. И така, 108 за, против, въздържали се, приема се, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Какво има? 116 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117. Проверка по 116. Отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Няма да проверяваме. 118 за,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 Приема се. 34 за. Понеже 4 беше прието и така 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тридесет и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 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, против, въздържали се, приема се, 41 за, против, въздържали се, приема се, 7 за. Нека да проверим седмо. Край на гласуването. Как можем да разберем всъщност 20 на 20?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 Край на гласуването. Отхвърля се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Искате ли проверка? Не. Заповядайте. Да, проверявахме достатъчно за Маркус, сега нека да проверим и за консерваторите. Какво можем да направим? Край на гласуването. Приема се и така. Нека да гласуваме за целият текст. Начало на гласуването. Oh, Now we go to Mr. Ugyas. No? И сега с доклада на господин Огяс. Now we go to financing management. Финансирането, управлението и мониторинга на общата селско-стопанска политика. Точка 11 от дневния ред. Изменение 6.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 против, въздържали се, приема се. 13. Не или 13? 13 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка.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 Край на гласуването и се приема 34 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по целия текст. Начало на гласуването. Няма нито един глас против. Приема се. Така. Сега отиваме към доклада на Катрин Дрес директните плащания в полза на селскостопанските производители. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се, според мен. Проверка по 11. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Проверяваме компромис 1. Край на гласуването. Отхвърля се. 50 за, Компромисът беше отхвърлен, така че 50 за, против, въздържали се, отхвърля се, 51 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Заповядайте. 21 на 19 приема се. Така 17 за, против, въздържали се. Всъщност същото е положението. Проверка, проверка. Отхвърля се. И така, докъде бяхме стигнали? Изменение Има ли някой, който е против? Господин Шекерски, не, това е устно изменение. Не, гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема проверка. И така, проверяваме 19 устното изменение. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Отново проверка. Някакви проблеми? Да. Да, уважаеми колеги, искам да се изразя от името на Катрин Грез, докладчика на това становище. Тя се извинява, че отсъства. Господа, госпожа Грес съжалява за позицията на НП по това устно изменение. Става въпрос за компромисно предложение, заедно с господин Ожиас от АОД и ставаше въпрос за териториалните договорености между социално-професионалните среди и местните политически власти, за да се благоприятства изпълнението на зелени практики, които да отчитат териториалните характеристики. Това предложение първоначално проистича от Комитета на регионите. Тя ви насърчава да гласувате за първоначалните изменения по същата тема, а именно изменения 3 и 19. Става въпрос за много важно послание от страна на комисията. Комисията може да даде това послание за това как да се вслушаме в гласа на местните власти. И така, може би трябва да гласуваме отново. Това не е компромис. Е, в случая вече гласувахме. Благодаря за това искане, но за съжаление не мина. И така, 18. Кой е за 18? Против? Отхвърля се. Изменение 55. Не, 56, извинявайте. 56 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 22 изменение за, против. Нека да направим проверка по 22. Край на гласуването отхвърля се. И така, сега трябва да отидем на 60, 64 за против, въздържали се, отхвърля се. 68, така ли е? 68 за, против, въздържали се, отново се отхвърля, 69 за, против, въздържали се, отхвърля се, 27 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 27. Отхвърля се с 21 на 18. Сега отиваме на 30. Изменение 30 за. Против, въздържали се, приема се. Rejected. Отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се. Това е същото положение. Мисля, че наистина е много малка разликата. Проверка. Ще изчакаме малко. Край на гласуването. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за против, въздържали се, отхвърля се, 76 за, против, въздържали се, отхвърля се, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се, 79 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Съображенията, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверяваме край на гласуването. Приема се. 36-то се приема. 35 съответно пада. Как е възможно това? 37. 37 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 39 за, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 е устно изменение. Има ли някой против Изменение 3. Устно изменение. И така гласуваме без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 42, 42 проверяваме. Отхвърля се 19 на 19. И така, 43 за, Нека да изчакаме. Приема се, струва ми се, приема се. Освен ако искате да се провери. Не, 43. Нека да проверим. Проверяваме, да. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване за целият текст ще го направим електронно. Приема се. Нали така? 18 гласа за, 4 против и 17 въздържали се. Сега преминаваме към следващото гласуване на Юнус Омаржи. Той е докладчика по становището. I mean, this, everything is inadmissible almost. Okay, dear colleagues, I'm very happy that you Всъщност, трябва да ви кажа, че Юнос Омарджи се съгласи да си изтегли становището. Е, това ме радва, защото постъпката му ще реши доста от проблемите, но трябва все пак да гласуваме по 33 на втора страница, приема се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 Нека проверим. Отхвърля се. 41 за, против. Мисля, че се отхвърля. Но ако искате да направим проверка, моля гласувайте. 41 во изменение правим проверка. Мисля, че беше отхвърлено, но не съм сигурна. Отхвърля се. След това обръщаме страницата и стигаме до 68. За, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим. So, ALDE and socialists do not have the majority depends on the vision. No, here don't uh, have. Yeah, yeah. Ah, <laughs> it's, it's by one vote rejected. Yeah. 69 in favor. 69 за, против, въздържали се, приема се. И сега съображенията. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Петнайсет за, против, но и си. Консерваторите и реформистите са против. Може би ще трябва да направим проверка. And it's adopted. It's adopted. Приема се всъщност изменение 16 за, против. Струва ми се, че се приема. Групите гласуват по един и същ начин. Изменение за, против. Въздържали се, приема се. С това Приключваме гласуването. Нека гласуваме по цялото предложение за регламент електронно. Моля, гласувайте. Exactly 14. 14, yeah.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 при следващото предложение сме решили да не гласуваме по всичко, като компромис 2, съображение 13 или компромис 9 до месец ноември, когато ще имаме гласуването в комисия но тук има несъвместимост. Трябва да видим дали през ноември можем да стигнем до съгласие. Така че гласуваме всичко, освен компромиси 2, 5 и 9. Обръщам се към Маркус. Ich bin mit dem Verfahren einverstanden. Ако ми позволите, съгласен съм с тази процедура а именно някои от разпоредбите, които противоречат на решеното по общия регламент, да не бъдат разглеждани веднага. Искам да заявя за протокола обаче, че по съдържанието ние постигнахме съгласие между партиите по конкретни теми. Искам да го подчертая днес. за да може през ноември да гласуваме съгласно вече постигнатото споразумение. Мистероид. Да, за протокола наистина. Мисля, че е важно. Марк току-що изрази своето мнение. Вие казахте, че няма да гласуваме по някои от разпоредбите. Вчера имахме контакти с други докладчици по механизма за свързване на Европа за да поемем ангажимент по съдържанието. Струва ми се обаче, че е по-добре да гласуваме, защото вярно е, че по мандата ще се гласува през ноември и тогава могат да се гласуват и двата компонента, без да си задаваме въпрос за правната позиция или какво решение трябва да се вземе. Аз също ще подчертая, че по тези разпоредби има споразумение и ние ще се съобразим с него при следващото гласуване. Добре, Виктор, но нека не започваме сега обсъждането. Не, вижте, това не е обсъждане. Искам само да кажа, че е постигнато споразумение по общите разпоредби. И в моя доклад за сближаването аз ще се съобразя с това. Благодаря ви. Добре, благодаря да започнем гласуване. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 60, 50 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега не гласуваме и преминаваме към компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 отпада. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Единайсет за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто и... Три и сто пет отпадат. Seven. седем no? 107 in favor. за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пропускаме член 11. 1, 3, 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, Приема се. 134 за, против, въздържали се. Нека проверим. And it's rejected. Uh, amendment 20 in favor. Against abstentions. Изменение 20. Приема се 135 за,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 против въздържали се, отхвърля се 31, за, против въздържали се, отхвърля се 32, за, против въздържали се, приема се 33, за, против въздържали се, отхвърля се, компромис 1, за, против въздържали се, приема се 36, за, против въздържали се, отхвърля се. Съображение 13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 Сигурно същата ситуация, ако някой не си е променил гласа, по 39 моля гласувайте. It's the same situation, yeah. And 40 in favor? Същата ситуация, 40 за, против въздържали се, като че ли е същото, отхвърля се, 41 за, против въздържали се, отхвърля се, 42 за,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 59 за против въздържали се, отхвърля се. 60 за против въздържали се, отхвърля се. Съображенията. 18 се приема, 19 за против въздържали се, приема се. 20 за против въздържали се, приема се. 21. Нека проверим електронно по 21. It's rejected 19 to 19. 22 след като отхвърлихме 21, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека проверим. Моля, гласувайте по 2.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 adopted narrowly, but so we can vote now. The, we finished? Yes. Uh, no, 29 still? 29, sorry, one more. 29 in favor, against. 29 за, против. Приема се и сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Uh, the vote is closed. No, not, not. Repeat? Repeat?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 Дами и господа, нека да продължим с следващата точка от дневния ред. За общите разпоредби за европейските фондове и отмяната на е, регламент 1083 госпожа Мацони ли ще взема думата първа? Не. Първо докладчиците и след това госпожа Мацони. Да, знам, госпожо Мацони, но все пак е редно да започнем от докладчиците. Първо Ламберт, после Констанца, после вие. Ламберт, заповядайте. Имаме само половин час, така че бъдете кратки. Окей. Okay. Um, just, just shortly, uh, how do we... Uh... Съвсем накратко. За какво става дума? Мандатът бе формулиран през юли. Междувременно проведохме ориентационни срещи и определихме графика за провеждането на триалозите. И така, Срещаме се всяка седмица с изключение на Страсбургските седмици. Така че очевидно е, че ние наистина смятаме въпроса за приоритетен. Опитахме се да видим горе-долу какъв е подхода на различните колеги и на докладчиците в сянка по общия регламент и работим постепенно, стъпка по стъпка, така както сме се договорили. В по-общ план, нека да кажа. Започнахме да работим така, както е предвидено в мандата – който ни е възложен, но съветът все още не е за решение по всички точки, включени в този мандат. Така че очакваме следващата среща на съвета и се надяваме там да има напредък. В момента най-важното, което се обсъжда, са формулировките в членовете за дефиниции. Говорихме за принципа на партньорство, говорихме за това, че се започва работата по програмирането. Може би се надявахме да сега да сме напреднали повече, но крайна сметка можем а, само да гласуваме превода на онези членове, които не сме гласували през юли по общи регламент и можем до известна степен да подго... подготвим гласуването на мотивите в преамбила. При всички положения а, чакаме реакцията на съвета. Все още не сме отстъпили от нищо, от собствената си позиция може да се пристъпи към някакви компромиси в един момент. Констанц, може би иска нещо да добави съвсем накратко. Принципът за партньорство ще бъде едно от най-трудните неща, които искаме да договорим. Съветът заяви, че принципно е съгласен с нас, но не харесва нашите предложения. Така че ще е трудно. Същевременно в общата стратегическа рамка разполагаме само с предложението, И нещо, което Ламберт вече каза. Да, напреднали сме до някъде, но не толкова, колкото бихме желали. Благодаря за тази информация, част която е нова. Госпожа Мацони, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Поисках е, думата преди малко, но всъщност въпросът ми е по-скоро по методите на работа, отколкото по същество. Исках да се обърна към двамата съдокладчика, да ги подкрепя. И ми се иска обаче да отложим тристранната среща – би следвало всички докладчици да могат да участват в тази тристранна среща. И ми се струва, че ще трябва да договаряме по тематични блокове, а не по отделни регламенти. Първо, за да спазим самия дух на предложението на комисията, програмирането 2014-2020 изисква нещо общо за основата за структурните фондове и след това тази основа наистина да се отрази във всеки един регламент. Разбира се, от това следва, че всички докладчици трябва да могат да участват. Първо, за да може наистина работата да бъде по-ефективна, за да се стигне до окончателния резултат. В крайна сметка, аз се съм се изказвала тук и ми се струваше, че председателството ни гарантира, че ще процедираме именно така, не по регламента, а по тематични блокове. И искам да знам в крайна сметка докъде стигна това обещание, дали наистина можем да продължим така, защото в крайна сметка не се получи така. Благодаря. Да, напълно съм съгласен подкрепям това искане което току-що чухте, става въпрос тук за метода на работа, наистина ще е хубаво да работим по тематични блокове. Мисля, че това би било твърде полезно. за самата дискусия, за да може наистина да напреднем и да има сериозно участие благодаря. Да, казва госпожа Крел. Да, говорихме за това, мисля, че на 11 или 12 юли се събрахме и говорихме по този въпрос. Тогава се оговорихме наистина да говорим по тематични блокове, но все пак регламент по регламент. Решихме да започнем с общия регламент и след това ще преминем към останалите регламенти. Екипите за преговори са съставени по определен начин. Ние се съгласихме с този начин на разпределение. Сега, ако има някакви специфични теми, ако има някакви е, припокривания между темите, разбира се, си запазваме известна свобода на действие основния преговаря ще може в този момент да покани и други екипи в е, преговорите. Вече е имало тристранни срещи, останалите се подготвят лека по лека и така наистина решихме да вървим по този начин напред, въз основа на такива тематични блокове, като започнем с общия регламент. Ламберт, по различните теми разбирам въпроса, че е необходимо да се подредят нещата и да се предостави възможно най-добрата информация. Както каза Констанца, бихме искали нещата да се движат по-бързо. Бихме искали да започнат преговорите по отделните регламенти и доколкото знам, вече са изготвени проектографици за всички регламенти. Всеки, всеки регламент си върви по собствен път, но има ясна връзка между общия регламент и отделните фондове. Така че не се занимаваме с цялата тема едновременно, има различни преговорни екипи. И остава вече да се прецени дали, когато се работи по един конкретен фонд, някои другите докладчици могат да присъстват. Имаме проблеми обаче с планирането. Ноември. В ноември трябва да се обсъди финансовия регламент. Това вече е договорено. Може да е разумно да чуем и от Европейската комисия дали финансовия регламент може едно към едно да бъде включен в нашето гласуване, за да може да имаме възможност да повлияем на неговите елементи и на връзката между фондовете. За финансовия регламент – има ли нещо, което ни се струва че може да се гласува едно по едно. Смятате ли, че това е възможно или не? Това е въпросът ми към комисията. Нека да помоля госпожа Мацони да каже какво смята? Доволна ли сте от дадените отговори или все още има неясноти, защото си спомням, че трябваше да преговаряме по темата и се очакваше всеки докладчик да присъства. Получих подобно оплакване и от моята група. Бе ми казано, че не винаги работят нещата по този начин. Дали или не се предполага да се работи така. Има някои неща, които не са прозрачни. И ако се е, натрупат подобни проблеми, ще ни е трудно. И така, госпожа Мацани. Благодаря, господин председателю. Не съм удовлетворена, не съм съгласна по същество. Както ви казах, ми се струва, че би било по-добре да се придържаме към това, което беше решено в началото на преговорите. Тоест, включване на всички, които по право могат да участват в тези преговори. Имали сме достатъчно опит, имахме и обратна информация. Вярно е, че някои компромисни предложения бяха гласувани доста странно. Няколко пъти се изказвах именно по въпроса за организацията. През юли месец попитах няколко пъти дали наистина ще работим така, както сме се съгласили е, за тематичните блокове. Да, каза ми се, да, тематични блокове, без уточнение, регламент по регламент. Сега, вероятно нещо не сме се разбрали. Сега чух госпожа Крел, но всеки случай аз отстоявам позицията си по очевидни причини. И така, сега господин Обрихт. Трябва да се включи съвсем накратко в дебата, но няма да присъствам до края. Първо, преговорният екип за Европейския фонд за регионално развитие все още не разполага с крайния вариант на графика, защото графикът не е потвърден от комисията и съвета. Второ, получих информация от председателя на нашата комисия, госпожа Хюбнер, че работата по CPR ще бъде организирана така, че основните докладчици е, стъпка по стъпка ще канят докладчиците по другите е, отделни секторни регламенти да присъстват. И ще бъдат информирани докладчиците е, на коя дата ще има нещо свързано с техния фонд. Така че няма смисъл да се канят всички докладчици на всички заседания, има смисъл те да присъстват на тези заседания, където се обсъждат елементи, тясно свързани с техния фонд. Това е. Констанца Крил. Я. Констанца Крил. Äh, да, точно по това се споразумяхме, според темите и според съдържанието. Тези теми наистина са свързани с други рекламенти и съответно техните докладчици ще бъдат поканени около това се споразумяхме. Проблемът е, че все още сме съвсем в началото. Ние сме все още на ниво общи разпоредби. Говорим за партньор... принципа на партньорствата, за, за кодекса на поведението. Не сме по-далеч от това. Ние сме стигнали до член 8, струва ми се. Помолихме съвета да ни даде е, текста с четирте колони, за да можем да уточним нещата. Все още не сме го получили. Все още не сме получили текста с четирте колони. Чухте, Ламберт, не сме напреднали, не сме имали възможността все още да поканим докладчиците, които са компетентни по останалите регламентни. Оттам нататък е ясно, че сме разжировани от това, че напредваме бавно. Надявам се, че ще ускорим малко темпото, защото ако продължим така, всъщност то не е и по наша вина. Няколко пъти повторихме пред съвета, че по определена тема наистина бихме могли да приемем формулировката на съвета и така нататък, но дори за, по съвсем прости въпроси председателството на съвета ни казва не, ще трябва да разгледаме въпроса с работната група в съвета, за да видим дали това се включва в моя мандат и така нататък. това нещата са трудни наистина. Надявам се, че ще ускорим работата. Естествено, съгласно темите, в момента в който стигнем до определена тема, ще поканим съответните колеги. Това е. Благодаря. Председателя, да, Чухме ви и сега, госпожо Мацони, предлагам ви наистина да продължим тази размяна е, двустранно. Ако продължава да има някакви проблеми, ще видим какво можем да направим на едно или друго равнище, но ще поговорим за това още двустранно, ако се съгласите с мен. Сега ще дам думата на комисията. Ние трябва да обсъдим финансовия регламент. Just a short information. Кратка информация. Договарящия екип по Кохезионния фонд е в същата ситуация. Предложихме няколко дати за тристранните заседания, но от съвета никой не ни е отговорил. Веднага, щом получим отговор, и имаме дата, ще започнем тези тристранни разговори. Обеден съм, че ще получим в надлежен срок необходимата покана и за тези разпоредби. Благодаря ви, че пояснихте. Сега преминаваме към финансовия регламент. Заповядайте. Благодаря ви, ще бъда кратък. Всъщност, навлизаме в една техническа област и ме извинете, че ще говоря сложно. Първо, нека обясня, че комисията имаше предложение за изменение на този регламент – Искаме да работим заедно с парламента по фонда Солидарност. Предлагаме и делегиран акт, който е по по-несъществените елементи. Но нека обясня каква е необходимата адаптация на текста в този случай. Струва ми се, че е много важно да кажем откъде сме тръгнали при своето предложение и за финансовия регламент и по общите разпоредби, комисията изходи от препоръките на парламента при освобождаването от отговорност за 2010 година. 2007 до 2013 година се отбелязва, че законодателната рамка не е дала стимули на държавите членки в достатъчен смисъл да изпълнят съответните норми. Затова трябва да има ефективни инструменти за санкции и стимули. Парламентът упражнява своята роля на надзорник и призовава комисията да поеме своята отговорност по изпълнението на бюджета. Препоръките тогава включваха и някои конкретни предложения по нетните корекции. Та това се опитахме да направим в двете предложения. По архитектурата на финансовото управление и контрола няма нещо ново, но ние трябва да стъпим на здрава основа – предлагаме една система от сметки, която да се приема или не от комисията, да се включва в годишния доклад на комисията, да се предвижда системата за обещетения с задържане на 10% до изпълнението на националния цикъл. И накрая задължение държавите членки да възстановят разходите на бенефициарите преди да декларират разходите пред комисията. Повишената надзорническа роля на комисията се осъществява чрез нетните корекции след представенето на сметките и работата на Сметната палата. Ние не искаме а, да си връщаме парите, които сме дали, а да дадем стимул на държавите членки да си свършат работата. Има някои промени в начина на одобрение на национално ниво. Предлага се система на акредитация възоснова на критериите на ЕС. Държавата членка поема своята отговорност, а комисията следва подхода основан на риска. Важното тук е, че комисията смята, че трябва да насочва ресурса си към областите с най-висок риск. Това е основното, което предлагаме. Трябва да кажа, че в по-голямата си част то не е ново. Целите на комисията също не са се променили. Но нека се спра на тях. Първо, за разглеждането и одобряването на балансите. Тук е необходимо да се промени процедурата за заверяването на сметките. Това е счетово... една процедура на счетоводство. Тя е отделена от процедурата за законосъобразност и редовност но така или иначе ние няма да променяме много от елементите на системата за финансово управление. Както казах, задържат се 10%, първо се плаща на бенефициарите, освен това. А сега органите, които отговарят за управлението и контрола, тук първата промяна, която трябва да се извърши, е да не се говори за акредитация, а за определяне. Имаме и някои елементи, които сега дублират залегналото в финансовия регламент. Те могат да бъдат заличени. Нещо друго, което обмисляме е дали да въведем пробационен период или не. Така или иначе, ние ще зависим от сертифициращия орган, от критериите за неговото определяне. И тук основното не се променя. Освен това, според нас не е необходимо да се променя основно и начина на оценка от страна на комисията. Та да отговоря на господин Ниселрой. Според нас Става дума за техническа работа. Трябва да се направят някои малки промени, но това не са основни съдържателни промени на текста и според мен може да се работи бързо. What's first? is that, that, that we can work now on this, this, uh, on this basis. Да, ние можем да работим на тази основа и след гласуването в пленарна зала по финансовия регламент, ние ще се опитаме да ускорим процедурата по разглеждането на текста и всичко се движи по план. А ако има някакви затруднения, ще разберем за тях на време. Ja, dann herzlichen Dank an die Kommission und unsere Berichterstatter für, die, für das Update. И така ще преминем към доклада за фонда Солидарност на Европейския съюз, изпълнение и прилагане. Госпожа Ферагут Благодаря ви много. Ще започна с скорошните наводнения в областта на Малага, Мусия. Там има доста жертви, има изчезнали лица, има огромни материални загуби. Има две особено пострадали села в областта Мурсия, загуби, които е, се изразяват в е, милиони, пострадали училища, добитък, е, хора. За това искам да започна наистина с едно послание за солидарност. Фонда Солидарност е, работи вече успешно 10 години. Както всички знаете, започна действието си през 2002 година. Това е изключително положително средство. Това се доказа от всякъде. Е, финансовата помощ представляваше нещо много сериозно, именно когато ставаше въпрос за природни бедствия или за е, регионална помощ, включително и в съседни страни. Както знаете, през 2009 година бяха дадени повече от 10 е, е, имаше загуби повече от 10 милиарда евро вследствие на земетресението в Аквила, и наистина там бе дадена и най-голямата помощ. Но този фонд Солидарност откакто бе задействан, е белязан и с доста недостатъци, например за приложното му поле, за бързината на реакция и точно за това се наложи преразглеждане през 2005 година. Тогава комисията предложи преразглеждането му, е, доста основно преразглеждане. Там имаше и споразумение между комисията и парламента, но съвета не се съгласи, за това това законодателно предложение се оттегли. Днес струва ми се, че сме способни да представим едно подобрение на този фонд, като отчетем специалния доклад на Сметната палата от 2008 година. В този доклад се казва, че при такива регионални аварии или бедствия е изключително трудно да се отговори на очакванията, защото дефиницията именно е прекалено неясна. Дефиницията им в фонда за солидарност. И съответно Сметната палата критикува липсата на достатъчна бързина на това средство. Вследствие на това комисията решава да започне нов процес на преразглеждане на фонда и по тази причина през октомври 2011 година бе представено съобщение на комисията. за да се избегне на успеха, както преди. Е, тук ставаше въпрос за поправяне именно на недостатъците, но без да се променя приложното поле и съответно е, финансовото разпределение. В тези рамки аз представям един проект за доклад. Там припомням работата на този фонд през последните 10 години. Става въпрос за силен сигнал за солидарност между цялото население, и всички региони в Европейския съюз. Там също говорим наистина за положителното влияние върху общественото мнение на тази помощ. Разглежда се също така и именно това казвам в доклада, че има известни неподходящи закъснения в плащанията и съответно някои прекалено тежки мерки трябва парламента и съвета да се споразумеят така че да се избегне този твърде бавен процес в много-много случаи. Понякога помощта се изплаща 9 или 10 месеца след бедствието и а, имаме нужда по- от повече от 2 месеца, за да приемем молбата от съответната държава членка. При природни бедствия наистина се намесваме, но не се намесваме при е, аварии, които са причинени от човека, защото това се обхваща от застрахователите. Отбелязва се, че 63% от е, молбите, които се представят е, на регионално равнище, регионални бедствия, се отказват просто защото в регламента не е ясно точно какво е регионално бедствие – и точно за това в нашия доклад искаме една много по-ясна дефиниция със съответни ясни параметри. Кога можем да подпомогнем един регион и кога можем да считаме, че този регион страда от такова регионално бедствие. В случай, например, на тежка суша, това са процеси, които са бавни и за това трябва да се адаптираме, защото е, при такъв случай не можем да спазваме сроковете предвидени преди това, т.е. 10 месеца след появата на първите щети. В случая трябва да се адаптираме към такива бедствия, като например сушата, която е сравнително продължителен процес. И така аз правя препоръки за подобряването на работата на този фонд, без съответно да засягаме обема и, на, на финансиране и изобщо общия бюджет на фонда, като искам да ограничим периода на намеса, за да облегчим и съответно упростим плащането, да съкратим сроковете, да съкратим бюрокрацията и съответно да гарантираме самата процедура по изпълнение, защото в предишния регламент имаше един много продължителен процес, свързан с решението вземането на решението и изпълнението на решението. Това следва да бъде упростено. Възнамеряваме също така да въведем и предварителни плащания, за да може наистина да се ускори процеса на предоставяне на помощта в такива засегнати региони, защото в период на финансова криза, когато става въпрос за сериозни суми, би било добре наистина да можем да авансираме известни суми. Това искаме. Но както вече ви казах, трябва наистина да изясним понятието регионална, регионално бедствие и освен това евентуален умножаващ ефект в съседните страни, защото можем да говорим за технологически аварии, които наистина да имат такива ни последващи ефекти върху съседни страни. Трябва да се уточнят ясни показатели за такива регионални е, бедствия. Съгласни сме с това, че наистина се налага въвеждането на ясни критерии. Смятаме, че процентите, които ни се сочат, са доста високи. Мислим, че има и по-ясни критерии много малко региони ще могат да се обърнат към този фонд, ако трябва да се спазят е, настоящите проценти. И затова би било добре да се променят тези цифри. Освен това има някои специфични предложения, например по сушата, както ви казах. Иска ни се да въведем съответни тези промени. Разбира се, ще изчакаме насенето на изменения от страна на политическите групи. В съответния срок би било желателно наистина да успеем, защото в този момент на економическа криза е, има известна неохота от страна на съвета, но мисля, че можем да направим доста неща, за да помогнем да изясним всички тези проблеми и авансовите плащания, например, могат да бъдат нещо много важно за този фонд. Фонд, който наистина имаше много положително влияние за цяла Европа. Да, вярно е. Благодаря ви за това изключително интересно резюме. Констанция Крела е в списъка, но преди това госпожа Коларска. Моята точка ще бъде ли преместена? Uh, Посъветвахме, че трябва само да съобщим крайния срок без дискусия. Добре? Става ли така? Да. Благодаря, казва госпожа Бобинска. Констанца. Благодаря. Господин Ставракаки се извинява, че няма как да присъства тук като докладчик в сянка за Фонда за солидарност и ме помоли да ви представя неговия отговор. Първо той би иска да благодари на докладчика за добрия проект доклад, който е изготвила и смята, че Европейския фонд за солидарност е един от най-успешните инструменти за солидарност, които Европейският съюз има на разположение. Добавената стойност на този фонд – е очевидна, особено там, където се провеждат консултации с а, държавите членки на европейско равнище за справяне с последиците от бедствия. Докладчикът предлага да се дефинира ясно концепцията бедствие, особено регионално бедствие и да има критерии за оценяване на тежестта на щетите, признавайки същевременно, колко трудно е да се даде един определение на понятието бедствие. Все пак е добре да се оцени е, кои точно бедствия са на допустими и могат да бъдат подпомагани. и така ще има по-малко отхвърляния. Разбира се, трябва да има възможност за намеса там, където има тежки обстоятелства, въпреки че те може да са под даден праг. Имаше много природни бедствия в последните години в държавите членки. За съжаление обаче мобилизирането на средствата от фонда се оказа доста сложно и времеемко и средствата не достигаха до засегнатите райони достатъчно бързо. Затова трябва да се увеличи ефективността и гъвкавостта на фонда чрез упростяване на правилата и процедурите за неговото използване. Така ще се увеличи и скоростта. В крайна сметка скоростта и мобилизирането на фонда за солидарност е много са много важни елементи, защото Европейската сметна палата е, е, критикувала забавянията. Затова са направени предложения за увеличаване на гъвкавостта на фонда. Така ще могат да се намерят по-ефективни решения. Накрая изразявам съгласието си с предложението на комисията фонда да бъде извън многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година, тъй като Целта на фонда е да може да се реагира на неочаквани ситуации, за които са необходими достатъчни средства. Благодаря. Благодаря, Констанца. Допълнителни коментари от докладчи... докладчика, госпожа Фарагът. Благодаря. Исках само да благодаря на Констанца. Очаквам да получа измененията, за да се придвижим по-нататък. Виждам, че и комисията иска да се изкаже. Не искате думата. Добре, в такъв случай. Нека да съобща крайния срок за подаване на изменение 17 октомври. А по отношение на следващите три доклада, няма да можем да ги обсъдим днес. Доклада на госпожа Рюле. Срокът е 27 ноември. По доклада на господин Манка отново срокът е 27 ноември, а по доклада на госпожа Коларска-Бобинска срокът е 26 ноември. Благодаря много. И така, благодаря ви много. Закривам заседанието.